И така, още веднъж сърдечно добре дошли на новите колеги. Колегата Серими също ми съобщи, че той се присъединява към политическата група на зелените. Компетентните унгарски власти ме уведомиха, че господин Януш Адер